Добро утро, уважаеми колеги! Откривам заседанието. Най-напред едно съобщение. Има поправка пета към текста, към член 24. Приета е поправката.